За Мусолини стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол. Давам думата на докладчика за 4 минути. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Става дума за споразумението между Европол и Обединените арабски емирства за борба с тежката престъпност и тероризма. Необходимо е да се направят повече усилия за борба с а, престъпниците, а, които застрашават живота на нашите съграждани. Много важно е да се създадат условия, а, а, за да може а, престъпниците да бъдат а, съдени и осъждани. Става дума за официално стратегическо сътрудничество между Европейския съюз лицето на Европол и Обединените арабски емирства с обмяна на информация за обмяна на експерти и също така нали, стратегически анализи. Става, а, тук обаче не става дума за размяна на лични данни. И както го подчертава не един път Европол, Обединените арабски емирства са център на економическа и финансова престъпност. И там много често се изнасят престъпните, престъпно придобитите средства. Също там изпират тези пари. Значи необходимо е да се координира работата, за да може успешно да се водят разследванията, които се водят в редица европейски страни, за да може да се борим с трансграничната престъпност и да обединим усилията си в международен план представям доклад, който призовава съвета да авторизира сключване на подобно споразумение между Обединените арабски емирства и Европол от представите на Европейския съюз. Сега минаваме на процедурата спонтанни изказвания. Чрез привличане вниманието на председателя има трима депутати, които са пожелали да се изкажат. Господин Мариас, най-напред. Госпожо председател, При е, сътрудничеството между Баната арабски емирства и Европол важна тема е, е тероризм. Е, е, наскоро британския вестник е, Гардия публикува доклад на Държавния департамент на Съединените щати, в който се казва, че има връзка между джихадистите Саудитска Арабия и останалите арабски държави, в това число и Обединените арабски емирства. Следователно, тероризма и пъпната връв, по която той се финансира, трябва да бъде прекъсната за да могат да се предотвратят бъдещи терористични атаки. Има беженци от този регион, които прииждат в Европейския съюз. Само с голи думи и пропаганда се говори за връзките с арабските емирства и това трябва да се прекрати следващия оратор. Конституи um Estado federal composto por sete Emirados que tem um alto grau de autonomia. Dois... Има някои от тези емирати, които са част от Обединените арабски емирства, имат голяма степен на автономия. едни разчитат на петрола, други разчитат на пристаречните съоръжения, където е възможно да се разгръщат престъпни дейности. В резултат на тези незаконни дейности се печелят средства, които се реинвестират в други страни. Има зони за свободна търговия. Но това са, те се използват от за престъпни действия. Става дума за дейност, която засяга Европа и която се използва за финансиране на тероризма. Госпожа, госпожа Томосик. Институционална сурадня с държавама Близкog и Средния Истока представля темель заедничке... Благодаря междуинституционалното сътрудничество с страни от е, Близкия изток и отвъд него е от основно значение за борбата с тероризма. Само, че е, трябва, е, ни трябват качествени структури. Не бива да си затваряме очите пред е, двойното агентство на някои от страните, които от една страна формално си сътрудничат с а, е, Запада, но от друга страна насърчават религиозния фанатизъм и спонсорират тероризма и насилието. Съвсем скоро геополитическите съображения за, за толерирането на подобно лицемерие няма да са достатъчни, за да оправдаят нашето сътрудничество с някои партньори, които застрашават нашата сигурност. ОАЕ са е, добър, точен пример за това. Благодаря. Госпожа Юрова. Госпожо председател, уважаеми е, депутати, е, Европейската комисия отбелязва е, желанието да се включи тази тема в споразумението за сътрудничество с Обединените арабски емирства. Това ще бъде първа стъпка в сътрудничеството, в което ще се борим с организираната престъпност, финансирането на тероризъм. С оглед на настоящата геополитическа нестабилност в този регион е много важно това споразумение да подпомогне усилията на Европейския съюз за предотвратяване на тежката организирана престъпност. Е, за целта е, ние ще поставим е, резолюцията на парламента в контекста на регламента на Европейския съюз и а, а, разпоредбите на споразумението между Европол и трети държави ще бъдат такива, че а, е, ще позволяват да се а, е, обменят данни а, е, без а, а, лични данни. Обаче, за това комисията смята, а, че а, е, точка четвърта от резолюцията не отразява действителното състояние на нещата. С това дебата приключва. Гласуването